бързи темпове от 2008 година насам. Цитира се също така и много ниският процент на безработица. Но са задлъжнели домакинствата. Това се дължи на бързите заеми, чието годишни лихвени проценти водят до вземането на други и други заеми. Това може да доведе до лични трагедии страдат отношенията между хората, здравето им, качеството на живота им. Онези компании, които бързо дават заеми, не искат да помогнат на клиентите си, а просто искат да излязат от финансовите си затруднения. Вече от години настоявам за по-добра защита на онези, които получават бързи заеми. Най-добрият начин да се справим с тази вредна практика е просто да я забраним. Господин Шафхаузер за една минута. Господин Драги, позволете ми да изразя своето възхищение към вас. Каква смелост в навечерието на финансова криза, която всички специалисти очакват. Вие идвате и ни казвате, че всичко върви добре. Вие би трябвало да знаете и го знаете, че имаше нужда от федерален бюджет за еврото, бюджет, който никой не иска. Вие имахте възможността. Можехте да използвате Европейската централна банка, проект предложен от господин Мейстата и е, банките в Италия да се, да се финансира економиката на страните в е, южната част на Европа и да се намалят различията. Германците не искаха това. Днес е, успяхте, като закупихте 200 милиарда публичен е, дълг. Резултатът е повече дълг, по-малко натрупано богатство и повече дефицит. Това е фалит. Благодаря, господин Мариас, за една минута. Господин Драги, еврозоната има спешна нужда от моментална промяна. Крайно време е да а, изоставим това споразумение свързано с пакта за стабилност. ЕЦБ трябва да бъде кредитор само в крайен случай. Държавите членки трябва да се върнат към положение, в което имат собствена валута, собствена политика за тази а, валута и да разполагат с капацитет, който отговаря на капитала на ЕЦБ. Има една страна в еврозоната Германия, която само печели от настоящата ситуация. Останалите държави обаче задлъжняват. Така че ЕЦБ и вие лично дължите извинение на гръцкия народ. Заради вас и заради тройката ние се нагърбихме с този меморандум. Господин Фон Дален за една минута. Е, Господин председател, Европейската централна банка е изразходила 4 трилиона евро. Тази сума е по-висока от БВП на Германия – поради това държави като Италия не проведоха структурни реформи, но сега те са високо задължнели, висока е безработицата им и младежката безработица. От тези действия на Европейската централна банка пострадаха и спестителите. Няма смисъл в момента да се спестява. Прекалено мекушава и щедра е банката в своите политики. Мисля, че ще платим висока цена за това сега, когато економиката не се развива толкова добре. Държавите трябва да извършат реформи, и то не в посока съюз на трансфера на суми. Трябва да се инвестира в устойчивост и в хората. Un singur coleg de-al nostru, domnul Borghețiu, Преминаваме към спонтанните изказвания. Само господин Бургезио ще се изкаже. Ние не можем да не се тревожим от всички данни. Обърна, обръщам вниманието ви към този факт, независимо от много ясното предупреждение от страна на Сметната палата. Европейската финансова система е в трудност поради системата за преструктуриране. Не смятате ли, че това, че това влияе върху доверието в цялата финансова система и да се кажат нещата как точно стоят? Много добре беше казано тук вие в крайна сметка унищожихте реалната економика. Думата има господин Домбровскис. Uh, господин председател, уважаеми господин Драги, уважаеми колеги, в моите встъпителни слова аз споменах ангажимента между Европейския парламент и ЕЦБ и конструктивната комуникация – както и а, многото преседни, пресечни точки а, между двете институции, за които става дума в а, доклада. Сега, в заключение, нека да се върна към нещо друго, което също е споменато в доклада. То касае нуждата от финансова интеграция. А, освен всичко друго и за да се разгърнат паричните а, политики. Става дума за мерки от типа на завършване на банковия съюз. От 30 законодателни а, предложения на комисията, само 3 обаче са приети. И по две има политическо съгласие. Продължаваме да разчитаме на вашата подкрепа по отношение на а, проекта за капиталовия съюз, това ще ни а, помогне за повече стабилност в еврозоната. Domnul președинте Марио Драги să ia cuvântul în încheiere. înainte de... Благодаря ви, казва председателят. Сега давам думата на господин Марио Драги, за да направи заключение, след което думата ще получи докладчикът господин Мато. Господин Драги, благодаря ви. Благодаря на уважаемия ви колега господин Мато за доклада му. Благодаря ви най-сърдечно за всички комплименти, отправени към Европейската Централна банка. Ще отговоря и на отправените към нас критики. Първо, за Европейската система за гарантиране на депозитите. Европейската Централна банка винаги се е обявявала в подкрепа на тази схема. Ще се спра върху три момента каквато и роля да бъде отредена на тази система. Крайната цел, а е именно пълното овъзмездяване на системата, не бива да се изпуска от поглед. Няма да бъде лесно да се постигне тази цел. Ще има редица действия, ще има забавене на процеса, ще трябва да има компромиси и преговори но винаги трябва да сме наясно с това какви резултати трябва да бъдат постигнати. Вие ще решите какви действия да предприемете, как да стигнете до целта, но крайното ви решение не бива да поставя на карта резултата, който трябва да бъде постигнат. По Европейската система за гарантиране на депозитите мога да кажа, че няма да се постигне ясен напредък във връзка с нея, ако не ограничим убедително риска. Вече е постигнат напредък в това отношение, но има още много какво да се направи. Европейската централна банка не веднъж е демонстрирала, че споделянето на риска само по себе си също допринася за ограничаването му. Това са двата маршрута, по които трябва да поемем, за да установим една изцяло взаимостена европейска система за гарантиране на депозитите. Някои от вас се спряха върху въздействието върху економиката на политиките на Европейската централна банка. Правихте сравнение с други региони в света. Направихте също и сравнение с времената от преди въвеждането на еврото. Казахте, че тогава всичко е било чудесно Спрях се върху тези сравнения в изказване, което направих наскоро и мога да кажа, че преди въвеждането на еврото положението никак не е било розово, най-вече в онези държави, които сега най-много се оплакват от еврото. Няколко думи за САЩ, тъй като правихте сравнение и с тях. През 98% процентът на заетостта в еврозоната е бил 59,8%. Сега той е 67,3%. Това е най-високият процент за всички времена в еврозоната. В САЩ през 98%, процентът е бил малко над 70%, а сега е намалял. Разкритите работни места в еврозоната за същия този период са били 19,5 милиона, а броят на работните места в САЩ са били 17,2 милиона. Но трябва да сме внимателни, когато правим такива сравнения Когато ми се задава въпроса за страничните ефекти от паричната ни политика в еврозоната, то можем да кажем, че основният страничен ефект между 2013, когато положението бе най-тежко, и настоящия момент е било създаването на 9,6 милиона работни места. Това е основният страничен ефект. Бяха зададени и други въпроси за финансовата стабилност. Вярно е, че на места в еврозоната се наблюдавам разтегляне на оценките например по отношение на пазарите на облигации или на недвижими имоти. Но рисковете тук ще поставят ли на карта цялата система? Отговорът ни към момента е не. Следим отблизо всичко това. Става дума за ситуации по места, които не могат да доведат до промени в паричната политика. Националните правителства в случая трябва да използват инструменти за макропруденциален надзор. И действително го направиха заедно с Европейската централна банка бяха зададени някои по-общи въпроси за ролята на ЕЦБ. Много правилно отбеляза вашият докладчик, че Европейската централна банка изпълнява своите функции, има си своята роля, но не можем да изиграем роли, които трябва да изиграят други. Нашият мандат е ограничен в областта на паричната политика. Не можем да вършим работата на всички останали. И във връзка с това ще кажа нещо, което съм казвал неведнъж. Казах го и днес сутринта. Не всички членове на еврозоната са извлекли в пълна степен ползи от нея. Защо? Поради две причини. Първо, необходими са реформи. Необходими са реформи в определени държави, независимо дали те са в еврозоната или извън нея. Няма модел в това отношение общо приложим към всички държави. Всяка държава си има своята история. Това е принципното положение. Ако няма реформи, не може да има и растеж. От друга страна има и проблеми. Не е доизграден економическият и паричен съюз. На първо място трябва да се изпълнят вече взетите решения, например да се доизгради банковият съюз. На второ място трябва да се работи бързо за банковия и капиталовия съюз. На трето място трябва да се изгради фискален капацитет. Но ако се работи по първите две цели, по които Европейският парламент винаги е играл много положителна и конструктивна роля, то ще се окажем в много по-добро положение. Дори и да е необходимо повече време за следващата стъпка, за изграждането на фискален капацитет. И това ще е така, тъй като има политически трудности. Попитахте също какво може да направи Европейската централна банка по отношение на кредити, отпуснати от банки на граждани. Принципно Европейската централна банка не може да направи нищо по този въпрос. Той спада към правомощията на националните компетентни органи. Много често става дума за проблеми, спадащи към компетенциите на националните органи за защита на конкуренцията но ако има наистина много сериозен проблем с необслужваните кредити и това е така в някои държави, тъй като има много тежки социални последици от тях, то трябва да правим разлика между норма, обичайните длъжници и онези, които са довели до социални проблеми. В такъв случай няма нужда да се правят промени в културата на плащанията. Трябва да се помогне на онези хора, които са били реално засегнати. Не бива да се намесваме в работата на банковата сфера. Ако го направим, то тя няма да може да кредитира економиката, частния сектор. По-скоро трябва да помогнем на онези, които не могат да си обслужват дълговете на хората. Мнозина от вас зададоха въпрос за евентуално предстоящата нова рецесия. Попитахте дали Европейската Централна банка разполага с необходимите инструменти за справянето с нея. Отговорът е да, но не бива да забравяме, че настоящата ориентация на паричната ни политика вече е много добра. Отрицателни са лихвените проценти и това ще продължи да е така още доста дълго време. Въпреки, че решихме да сложим край на нетното закупуване на активи, решихме, че настоящото салдо ще се запази още дълго време. Какво означава това? Означава, че когато облигациите стигнат падеж, ще ги изкупим отново. Какво означава това пък? Означава, че поне през следващата година ще закупуваме облигации на стойност 15 милиарда евро месечно. Това беше и мярката, която прилагахме през последното три месече на миналата година. Няколко въпроса бяха зададени за това дали паричната политика е подпомогнала капитала. Направихме задълбочен анализ, е допринесла за справедливостта, извинете. Опитахме се да направим задълбочен анализ на въздействието на паричната политика върху разпределението на богатството. Всяка една парична политика оказва въздействие върху това разпределение – винаги, когато се променят лихвените проценти, се променя и съотношението на силите между по-стари и по-млади, между кредитори и длъжници но количественото облегчение има по-видим, по-осезаем ефект върху преразпределението. Защо? Защото се повишават цените на активите, а онези, които притежават активи, обикновено са по-богатите. А ако трябва да отговорим на въпроса дали паричната ни политика е довела до влушаване при преразпределянето, то отговорът е не. Може да се каже, че е влушила преразпределянето в краткосрочен план, но кой е факторът, който надделява най-много, който най-силно влушава преразпределянето? Това е безработицата. А паричната политика на Европейската централна банка се е овенчала с успех именно по отношение на заетостта. Гарантирала е силен растеж на заетостта. Бе зададен въпрос за достъпа на малките и средни предприятия до кредитиране. Попитахте дали нашата политика е предотвратила или ограничила достъпа на МСП до кредити. И отговорът е категорично не. Програмата ни за количествено облегчаване – създаде възможности в салдата на банките за по-високо кредитиране на МСП. Всички данни от 2013 година насам когато започнахме с целевите дългосрочни операции по рефинансиране създадохме условия за кредитиране на реалната икономика. Не знам а, от кой източник сте почерпили съотношението 29 на 100 евро. Твърди се, че паричното финансиране на дефицита сега е решението на всички проблеми. Много интересно е това твърдение. Когато беше налично парично финансиране за унези държави, които много широко се възползваха от него преди въвеждането на еврото, положението бе много тежко. Много висока бе инфлацията в тези държави. Безработицата там бе по-висока от безработицата в държави, които не използваха парично финансиране. Парадоксът е, че често че се цитира това като решение. Предлагат паричното финансиране като решение именно нези, които до вчера бяха против. Мисля, че отговорих на повечето въпроси. Няколко думи за прогнозите. Ако направим моментна снимка на настоящото положение, то ще видим, че потреблението продължава силно да се разширява. Същото въжи и за инвестициите. Благодарение на паричната ни политика по-нисък е растежът при износа но не са лоши стойностите и тук. Трудовите, пазарите на труда продължават да са много силни. Но всичко това се наблюдава в условията на все по-нисък процент на растеж. В момента показателите са по-слаби от очакванията по-слаби от очакваните са за по-дълъг период от време, отколкото очаквахме преди няколко месеца. По-слаби са показателите в момента и продължаваме да твърдим, че този спад се дължи на някои временни фактори, които въжат за отделни сектори в определени държави. Има от друга страна и някои по-трайни причини за този спад. Това са причини, които ще се наблюдават и в бъдеще. И една от тях е, че 2017 беше доста необичайна година в сравнение с средните стойности от миналото. Тогава започна отново да се понижава растежът. Но трябва да си зададем въпроса дали това е моментен спад или вървим към рецесия. Отговорът е, че става дума за спад, който няма да доведе до рецесия, но може да продължи за по-дълъг период от очаквания и от какво зависи продължителността на този период на спад. За да си отговорим на този въпрос, трябва да се върнем в миналото, да се запитаме кои фактори са допринесли първоначално за този спад в растежа. Те са свързани с известен спад в Китай, разбира се. Свързани са и с тъй наречената геополитическа несигурност. И логично би било да си зададем въпроса колко време ще продължи тази геополитическа несигурност. Геополитическата несигурност поставя под въпрос основите, на които бе изграден редът след Втората световна война. Те поставиха под въпрос и Европейският съюз. Това бе свързано и с Брексит, и с напрежението в Ирландия, с отказа от многостранната система. Забелязваме обаче, че някои неща се подобриха, други се влушиха. А резултатът е, че поне в близко бъдеще е, ще има голяма несигурност е, за това как ще се променят нещата. А цената за това е по-малко доверие и в бизнес средата, и е, сред потребителите. Затова и даваме такава оценка на положението. Аз лично считам, че отговорих на всички въпроси, господин председател. Ако съм пропуснал, извинявам се. И благодаря. Благодаря, господин Драги. За да приключим дебата, давам думата на господин Мато. Благодаря. Благодаря, господин Драги, че сте тук с нас. Тук имаше не само анализ на положението, но и своего рода конференция и слушване по темата. Благодаря. Надявам се, че чухте и полезни коментари. Благодаря и на господин комисар Домбровски за неговото присъствие. Благодаря и на колегите, които се изказаха. С някои съм съгласен, с други не. Но съм съгласна с господин Драги, че не бива да се чувстваме удовлетворени. Трябва да намерим нови инструменти, за да се справим с бъдещи кризи и да не правим същите грешки. Действително, е, валутния съюз е по-солиден, но има и проблеми. Е, примерно опасностите от задлъжняването, необходимостта от решителни действия, споделянето на риска – това са въпроси, по които трябва да работим заедно и не би следвало само да почиваме на лаврите си. Единодушно ни сме по три момента. Първо, че трябва повече финансова интеграция през Съюза за капиталовите пазари. Това ще даде по-добри парични политики в Европейския съюз и ще го стабилизира също и целите за хилядолетието, свързани с монетарната политика, споразумението от Париж. Институциите трябва да е, работят за тези цели. Също така господин Драги коментира работата на ЕЦБ за прозрачността и подобряването на комуникациите за своите политики. Тя води независима монетарна политика, спрям, както се изисква от е, договорите. За това е много важно и да има прозрачност. Благодаря на колегата Мато. Приключваме с дебата. Гласуването е утре. Следващата точка на дневния ред е, е доклада за е, Банковия съюз е, и е, през 2018 започва докладчика. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин комисар Домбровскис, между другото съжалявам, че Марио Драги си тръгва, защото този дебат засяга и него. Малко се притесних, когато слушах току-що изтеклия дебат. Мисля, че колегите май не си спомнят какво се случи в десетилетията след Втората световна война. Ако погледнем економическото развитие от 1945 година насам, ще видим, че сме имали страшно много девалвации, имало е поправки спрямо економически грешки. Това въжеше за Финландия и за други държави. Вероятно си спомняте, че Великобритания имаше големи затруднения през 1956 година. От тогава насам различните технически, валутни и политически проблеми само се задълбочават. След това се появи Вили Бранд, един социал-демократ. След като го избраха за канцлер, на ФРГ, той като че ли започна да гледа малко по-леко на невъзможността да се решат економическите проблеми на Европа. Той предложи европейските държави членки да решат, решат тези проблеми, като създадат общ валутен фонд и той предложи от името на Германия 20% от финансирането за този фонд да дойде от неговата страна. Естествено, имаше и условия. Едно условие беше да се научим да спазваме правилата. И тук точно възникнаха проблемите. Има един много интересен цитат от писанията на Вили Бранд, в неговите мемуари, които се казват Begegnungen und Einsichten. Цитата е следния. Винаги нашите економически решения по някакъв начин са ни ограничавали. На немски. Желязното правило е, е трябва да се спазва е, това, което е написано. След е, инициативата на Вили Бранд станахме свидетели на 20 години проблеми в европейския банков свят, в европейската валутна политика. По едно време политиците се упомниха и създадоха нещо малко по-стабилно. Днес обаче имаме нужда от една още по-стабилна система. Онова, което имаме сега, дали е напълно стабилно, дали е непромокаемо, Кризата от преди 10 на години показа, че нямаме конструкция, която да е напълно стабилна. Видяхте какво стана с банките в Европа. Естествено, трябва да има някакви правила. Онези, които следват економическата политика от последните години, могат да си припомнят какво се случи с Банко Популаре, една испанска банка, която не изпълни своите задължения. Нашите правила съответно бяха такива, че тази банка изчезна. Банко Каридже от Генуа попадна под специална администрация. Много проблеми имахме с лоши кредити, имахме много други проблеми, освен лошите кредити – но в крайна сметка се опитваме да създадем нещо, което да е по-добро от последните 10-15 години, да говорим от преди 50 години. Благодаря на колегата Торвал. Сега комисаря Домбровски има думата от името на комисията. Господин председател, почитаеми депутати, първо благодаря на господин Нил Торвалс за годишния му доклад по Банковия съюз. Той дава прави отчет на това как Банковия съюз е допринесъл към общия пазар, създала е равнопоставеност и финансова стабилност. Много е постигнало от създаването на регулаторната рамка за финансовите институции. Но, разбира се, все още предстои работа. Е, е, изграждането на банковия съюз е един от приоритетите на комисията и ние наистина приветстваме доклада, е, въпросния доклад, което показва, че ние продължаваме да се чувстваме ангажирани с този проект Има, постигнахме значителен напредък последните години. Първо, постигнахме съгласие по така наречения банков пакет. Гонара Хокмар и Бет Петър Симон е, е, преговаряха от името на е, парламента. Банковия пакет ще засили потенциалната рамка и ще засили възможността да се поглъщат загуби в период на кризи, по този начин да се запазят парите на дъкоплатеца. Техническата финализация предстои и скоро всъщност ще приключи работата. Надявам се, че и парламента има важна роля в това отношение. Е, плана за действие е второто, който прие съвета 2017 за е, действие по е, лошите заеми. Тук се включват и няколко съобщения на комисията и Галтиери, докладчик, постигна всъщност споразумение с съвета по потенциалния бекстоп по лошите заеми в бъдеще. Данни показват, че 2018 банков рисковия капитал и ликвидността се подобряват, леверидж е, на банките е, се намалява, както и възможността за поемане на загуби е, също се увеличава. Изграждат се и съответните буфери. Комисията е насърчена от това, че е, тази политика се следва от всички държави членки, облегчени от е, действията на е, банките. времено обаче на различни нива на е, лоши заеми, трябва да се решават проблеми в различни държави членки. Разбира се, редица скандали, свързани с пране на пари и европейски банки в 17-та година така се бяха разкрити през миналата година, но комисията излезе с едно комюнике съобщение, което призовава към засилване надзора. Нашето предложение включва един пакет от мерки, които ще е, укрепят трите надзорни, е, европейски надзорни органи и съответните инструменти е, за борба с изпирането на пари. Приветствам позицията на Европейския парламент, току-що приета, предложена в доклада на Аутмар и Корос и Голтиери и ние обещаваме да излезем с регулярно предложение до края на този мандат. Е, комисията е, споделя становище на парламента, че това е проблем с е, голямо значение. 2018 година комисията представи предложение за регулаторна рамка за ценни книжа, които да за укрепване на гарантиране суверенния дълг това е, е, ще помогне да се подпомогне, да се е, е поемат, е, да се финансират новаторски е, действия в банковия сектор въпреки всичко е, постигнато, което изброих, все още не сме постигнали целта си. Е, още има какво да се прави по един, е, единната гаранция за фонда за вътрешно преструктуриране на банките. Колкото до общия бекстоп, ние напредваме по него. 2018 през декември на срещата на върха на еврозоната, решенията на тази сам среща върха, трябва да бързо да се е, прилагат е, на практика. Е, европейския механизъм за сигурност, който трябва да бъде задействан. За съжаление, изоставаме в е, създаването на ЕДИС, което е, е важен елемент от Банковия съюз, е, така че ви насърчавам преди изборите да приключите до склада, да приемете от днес за да демонстрирате подкрепа на тази идея. Това ще е от полза на всички европейци. Постигнахме много от е, е, избухване на кризата. Е, това се отрази благоприятно и на фирмите, и на домакинствата. Също времено обаче отговаряме за, сме отговорни за рисковете, които, до които би довел незавършения банков съюз. Така че нека да работим и в този политически цикъл да, да постигнем осезаем напредък към завършване на, банкови съюз. Благодаря на комисаря Гдом Домбровски. Сега колегата Херцмарк има думата за минута и половина. Господин председател, благодаря на докладчикът. Благодаря и на вас, господин комисар. Днес, когато отбелязахме 20 годишнината на въвеждането на еврото, изключително важно да си дадем сметка колко много са се променили нещата, особено напоследък. Финансовите пазари е, анализират рискове, поемат рискове и разпределят рискове. И посредством различни стъпки и основни мерки на фискалния съюз, ние имаме в момента възможност да анализираме риск. Това е благодарение на надзорния механизъм и на надзорните отговори. Ние сме по-сигурни, че можем да поемем риска и ако се случат кризи, въпросът е как най-добре да ги преодолеем да има гаранции от една страна, а от друга страна и по-добро законодателство за лошите кредити защото всички трябва да е ясно, че всички, които инвестират в банки, поемат риск. После, преразпределението на риска. Сега с изискванията за, капитал, за капиталовите изисквания се създават по-добри условия в Европейския съюз да се справим с кризите, да излезем от тях в по-добра форма, отколкото в миналото. Затова благодаря и на докладчикът и на комисията. Действително има още много какво да се прави, но нека не подценяваме и колко много сме направили. Благодаря на колегата Хекмар. Сега колегата Фернандес, минути и половина. Добър ден. Искам да благодаря на председателя и на заместник-председателя на комисията за това, че е тук сред нас. Нека естествено да благодаря и на докладчика господин Турвалц за е, сътрудничеството. Мисля, че без е, съмнение утре ще приемем доклада. По-конкретно в него се говори за това, че елементите на банковия съюз са от съществено значение. И е много важно да се създаде институционална рамка за банковия съюз. Положихме всички усилия по време на последния ни мандат, за да създадем така наречените пакети за рисковете. Положихме много усилия, за да можем да създадем основата за отпускане на повече кредит. Имаме нужда сега от още повече усилия, за да гарантираме системата за гарантиране на вложенията. Благодарение на един такъв продукт ще защитим и държавния дълг. Това ще бъде нещо като предпазен механизъм спрямо механизма за преобразуване. Естествено, рискове трябва да се поемат, рискове винаги има, но трябва да можем да ги споделяме. Затова бих искал да приканя парламента да се подготви, за да може в идните 4 месеца да се приеме цялото необходимо законодателство, за да не ставаме свидетели на кризи като тази, която видяхме през последното десетилетие. Благодаря господин Ужок за една минута от името на екара. Дами и господа, благодаря е, на докладчиците и ги поздравявам за добрия, добре балансиран доклад, който е, включва така има подкрепата на много групи. Е, той говори за предприемане на действия и засилване, за засилване на финансовата стабилност. Е, според доклада е, трябва да запазим да, да запазим разнообразието на банковите модели. Не ни трябва една монолитна банкова система. Доклад ще се прави, че споменават случаи с изпиране пари и високия дял на лошите кредити в една банкова система. Това е все още сериозен проблем. Полска делегация в ЕКАРЕ е, ще подкрепи вашия доклад. Благодаря. Благодаря, колега Ошок. Сега колегата Виегас има думата за една минута. Е, благодаря. Въпросът, който трябва да се зададем е Имаме ли финансова система, която да може да се справя с проблемите, пред които се изправя економиката? Ами, финансовата система продължава да е проблем за Европейския съюз. Тя не е решение. Много сме обезпокоени от това, че изчистихме финансовите отчети на банките, без да си дадем сметка какви е, бяха причините за финансовите кризи. Е, разучавахме книжата на банките, разучавахме е, разпоредбите от Базел, но е, виждаме практики, сливания, които създават мегабанки и ще създадат и огромни проблеми в бъдещето. И съвсем накрая, в последната права, успяхме да е, създадем е, надзорен механизъм, който да работи в полза на хората. Банките трябва да са в услуга на економиката, не обратното. Господин Моно, за френските е, патриоти банковия съюз е толитарен и недемократичен. Страните членки загубиха своята банкова суверенност заради ЕЦБ. Те нямат национална независимост и нямат възможност да определят реални лихви технократи, които не са избраници на народа, реално прекъснаха пъпната връзка между економиката и банковата система. И това са сериозни е, грешки, проблеми в е, системата, които ще създадат и допълнителни проблеми. В еврозоната е, банките са под постоянна застрашеност да не могат да поемат дълговете си в името на демокрацията, от името на гражданите, смятам, че трябва незабавно да се прекратат тези недемократични практики, да се върне контрола в националните банки. Е благодаря, колега Мано. Сега колегата Ланген за минута и половина. Благодаря на докладчика е, той отразява до голяма степен позицията на НП, за което му благодаря. Добър доклад е. Е, сега изслушахме е, представители на ГУЕ и на ФДД. И двете групи са внесли изменения. Е, едните искат да разпуснат банковия съюз, другите искат да се изказват от името на Италия всъщност. И ако продължаваме така, до никъде няма да стигнем. Аз благодаря не само на докладчика, но искам да изтъкна кои са трудните му, къде са акцентите е, всеки знае какво доведе до е, кризата, банковата криза, липсата на регулиране и кон, кон, е, контрол нас три, над 30 закон, вида законодателства имахме, които се отнасяха до работата на банките. За нас е важно преди всичко да се спазва пропорционалността между малките и големите банки. В Америка има регламент за големите, за, на Уолл Стрит и за малките. В Европа няма такова нещо. Второ, бор, борбата срещу изпиране пари ще успее само ако се прилага от държавите членки. И трето, е, проблемните кредити трябва да бъдат е, е, премахнати, намалени допълнително. Четвърто, този банков модел не трябва да се поставя излага под въпрос. Особено за Германия се правят опити непрекъснато да се направи това. И накрая, системата е, за гаранции, е, е, това наистина трябва да се направи, за да се намали риска, а но няма може да стане в рамките на този законодателен период. Сега минута и половина госпожа Берес. Благодаря, господин председател. Господин заместник председател на комисията, мисля, че тук Разглеждаме един много важен доклад, е, полезен за Банковия съюз. Е, вие отбелязахте някои основни моменти. Искам да подчертая доколко функционирането на този банков съюз се отключва значение за функционирането на нашата економика. И мисля, че имаме две основни послания – Първото е, че е, трябва да се стигне и по-далеч. Вие обърнахте внимание, борбата с прането на пари ни налага необходимостта да подсилиме правомощията на съответните организации. Ние ви подкрепяме, става дума за Европейския банков орган за да може той да стане двигател заедно с другите органи по надзор е, в борба, е, водеща, да има водеща роля в борбата с прането на пари. Това означава и да се преразгледат правомощията за управление и контрол. Надяваме се, че ще получим е, подкрепа. Нашата съответна комисия дава предложение за това. Второто послание това е дебата за намаляване на риска и споделянето на риска. Ние оставаме с впечатлението, че по някои страните членки, а и членове на Европейския парламент, се опитват по неприемлив начин да наложат изпълнение постъпково на задълженията. И затова ние изискваме когато се говори за намаляване на рисковете и се при, и упражнява натиск във времето, подобни изисквания трябва да бъдат съпътствани с ангажименти от съответните страни. Да има решителност и от страна на комисията да действа в тази посока. Благодаря, госпожо Береш. За една година колегата Старбати herr präsident! да преди една година марио драги в този парламент каза едис е, е, е ще бъде нещо без е, което не може е, този валутен съюз. Фернандес е, каза същото общата гаранция всъщност ще прави е, банковия съюз още по-несигурен. Първо, рисковете в банките, които вече съществуват, е, е, които с различни банкови трикове се тушират. Второ, господин Драги възпроизвежда лоши кредити което задължава и е, е, нови банки и е, Трето, е, когато е, става дума тук за една размита отговорност, когато всички отговарят, никой не е отговорен. Това означава, че банковия съюз няма да го направим по-сигурен, напротив ще въведем ефекта на доминото в банковата система. Сега колегата Урбан Креспо за една минута. Благодаря, господин председател. Минаха няколко години от началото на кризата и този банков съюз, за който толкова много се тръбеше, в крайна сметка се разпадна. Европа не е готова за бъдещи кризи. Има призиви за по-голяма концентрация в сектора. Малките и средно големите банки просто се отстраняват. Това е една система на създаване на олигополи и нейната цел е в крайна сметка е да гарантира, че банките няма да имат достъп до публични средства. ЕЦБ действа като гарант за частните банки. Предоставят се нискокачествени услуги, а по-слабите банки се оставят просто на милостта на пазарните сили. Мисля, че имаме нужда от една по-стабилна финансова система с държавен контрол, контрол от страна на народа. За съжаление, банковия съюз ни води точно в обратната посока. Не само, че не сме по-добре защитени, ами имаме много повече рискове. Ние сме против такава стратегия. Благодаря господин Вали за една минута. Благодаря. Жалко е, че господин Ланген си тръгна. Знам, че той искаше да говори за италианските банки – то обвини нашата група за това, че не искаме да помогнем на италианските банки. Аз пък съм убеден, че той иска да помогне на германските банки. Те са с голяма експозиция спрямо необслужени кредити в сектора на корабостроенето. Естествено, това е доказано. Има страшно много лоши заеми в този отрасъл и ЕЦБ, благодарение на своя надзорен механизъм, отчита предложенията на частните банки. Чухме за предложения, които идват от Германия, чухме за стрес тестове е, на Rock, например, мисля, че можем да демонстрираме малко по-голяма чувствителност към всички тези въпроси. Банките в страни като Германия получават страшно много пари. Италия полага страшно много усилия. Ние погасихме страшно много необслужвани кредити от последните години и заслужаваме уважение. Мисля, че в момента поставяме основите на много по-сериозни проблеми за Европа в бъдеще. Благодаря господин Русати за една минута и половина. Пане вице Благодаря. Уважаеми господин заместник председател на комисията, съгласен съм, че сме направили много е, напредък по пътя към Банковия съюз. работихме в последните 7 е, години, но не сме го изградили напълно. Три въпроса е, трябва да бъдат разгледани с внимание. Първо, трябва да се приключи фонда за е, гаранции при ликвидиране на банки. И проблема с това дали Европейския механизъм за стабилност да премине в такъв фонд. Също така, твърде е, много голям процент на лошите кредити. Това е тежко бреме и ние много трудно ще излезем от е, кризата. Една минута и половина ми е дадена, господин председател. Всичко това ще ни затрудни в е, опитите си да преодолеем евентуална бъдеща криза. Благодаря, е, колега Розати. Извинявайте за недоглеждането моя грешка. Сега колегата Бияти Кайнен има думата. Десет е, години след избуха на финансовата криза, мисля, че е подходящ момент да погледнем назад е, и да анализираме случилото се. Да видим как институциите се справиха с проблема чрез Банковия съюз. Благодаря на комисията за изискванията, които постави, така че да създадем е, банковия съюз в рамките на този е, законодателен мандат. Е, благодаря за разбирането, политическото разбиране. Три проблема има тук. Свръх задължнилостта, обслужването на дълговете, рисковите инвестиции, в, е, е имаше е, един е, доклад на тази тема, който обаче остана без внимание. а той разглеждаше операции свързани с банкиране, с отпускане на кредити. После става дума и за други оператори, като е, рискови е, е, фондове и други фондове, които могат да отговарят на различни изисквания и за да се избегне риска за малките инвеститори, за дребните инвеститори. Това са неща, на които комисията се опита да мери решение. Благодаря, госпожа Пиети Кайнен. Сега стигаме до спонтанните изказвания. Колегата Капуто има думата. Благодаря, господин председател. За да гарантираме финансова стабилност, е необходимо да изградим един цялостен банков съюз. В него трябва да има мерки за намаляване на банковия риск. Целта на банковия съюз е не само да се гарантира устойчивост на банките. Не, необходимо е да създадем модели, които наистина да ни служат в бъдеще и би трябвало да създадем в действителност единен модел за Европейския съюз. Искам да спомена малките банки, тъй като те са най-близко до гражданите. Европейския единен надзорен механизъм предвижда единен подход за справяне с проблема на прането на пари и неплащането на данъци. Ние се опитваме да подкрепим всячески Европейския банков орган. Има обаче тревога